тонския народ, че еврозоната е жива и ги подкрепя. Благодаря. Прекратявам дебата. Гласуването ще бъде в сряда. Следващата точка в дневния ред са едноминутните изказвания по правило 150, 150 извинете. Първият в списъка е госпожа Антонеско în Румъния и multe alte state ale Uniunii Благодаря, госпожо председател. В Румъния, както и в много други държави членки, се появяват тъй наречените зелени магазини, които а, продават химикали и а, заместители на лекарства. А, румънското правителство а, отправи публично а, предупреждение във връзка с купуването на тези средства, но а, ако няма реакция от европейските институции и всички правителства на държавите членки, те ще продължат да се продават. А, здравето на хиляди хора е в опасност. А, е, много е, неправителствени организации предупреждават, е, че доста от тези химически средства наподобяват по ефектите си наркотици. Румънското правителство не може да бъде изолирано в борбата си. Проблемът вероятно съществува и в други държави членки и за това Европейският съюз трябва да поведе борбата по-категорично срещу наркотиците и техните заместители. Госпожа Пломби има думата. It's okay now. doamnă președintă. În România se... Благодаря, госпожо председател. В Румъния ние продължаваме да предприемаме едни ужасяващи мерки. Имам предвид управляващата дясна партия не се дава възможност за свободно изразяване на становища. В момента има един проект закон, който е свързан с функционирането на държавния телевизионен канал. Това е една ясна атака срещу свободата на изразяване, особено що се отнася до малцинствата и не отговаря на международното право. Мисля, че всички критикуват такъв един проект закон в Румъния и трябва да кажа, че Европейската конвенция за правата на човека в своя член 10 защитава правото на свобода на изразяване. Смятам, че трябва да се намери демократично решение, демократичен механизъм, който ще даде възможност на обществената телевизия и радио да функционират на базата на едни справедливи принципи. Благодаря. Госпожа Алфано има думата, казват председателката. Президенте, грация. Солтанто натимо. Благодаря. Е, моля ви за минута търпение. Ето това щеше да се случи, ако в Италия беше е, прият е, закона, който беше предложен през изминалата седмица. Този закон е, щеше да забрани някои изказвания на журналистите в противоречие с член 11 на хартата, който казва, че е, на никой не може да бъде отнето правото на информация и свободата на словото. Е, бих искал да кажа, че европейските органи трябва да реагират и да се противопоставят на тази безпредседентна цензура. Например, е, при мафията. Е, благодарение на подслушванията там бяха разкрити множество е, престъпления и предотврати укриването на моя мафиотски бос. Благодаря, госпожо председател. Искам да привлека вниманието ви, що се отнася до регионалното правителство в Северна Ирландия. 16 милиона ще бъдат глобените от Европейската комисия, що се отнася до грешките, свързани с разпределянето на субсидиите на фермерите. Искам съвсем ясно да заявя, че напълно разбирам, е, че трябва да се спазват надлежните процедури, но искам да посоча, че тези погрешно разпределени средства са около 3 милиона евро за 5 годишен период. Следователно твърдя, че това решение е несправедливо и то налага една глоба, която е обща и не отговаря на сумата, с която е злоупотребено, а е общо приложено за всички. Знаете какви са бюджетните а, мерки, които се вземат за затягане на колана в повечето държави и си представете тези 16 милиона как ще се отразят на нашето правителство. Не мисля, че е направено нарочно. Който и да го е направил, ще понесе своята отговорност. Но бюджета на Северна Ирландия, когато не можем да си го позволим, би бил урязан жестоко. Господин Сондегард има дума, да казва председателката. Øh, øh, благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Бусек. В изказването си той оцени положението в Иран, което е обезпокоително. Смятам, че тук говорим за дипломатически метод и дипломатически език, обаче положението в Иран е катастрофално. Защитниците на демокрацията биват преследвани, мълцинствата религиозните мълцинства и техните представители се преследват от, с с лишаване от свобода. Опозицията е ужасена, хората са ужасени. Европейският парламент а, се а, опитва а, да а, повлияе а, върху а, външния министр, но искам да знам по време на официални визити как да се държим ние с представителите на иранския режим. Господин Тудор. Домнилор и домнилор. în urmă cu câteva săptămâni, un film real... Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, преди няколко седмици на първа страница на вестниците и излезе кратък положението, проистичащо от кратък запис с, с скрита видеокамера. Бившата снаха на английската кралица поиска 500 хиляди евро от мним бизнесмен, за да му осигури достъп до бившия си съпруг, принц Андрю. В последствие тя се извини, каза, че била пияна, но това не можеше да заблуди никого, защото всъщност Тя по този начин си се държи. Тя так, това го прави. Сега обаче а, искам да кажа, че на притежателя на а, подобна скрита камера във всяка страна трябва да построим паметник. В противен случай никога а, нямаше да узнаем а, мръсните тайни на подобни а, обществени фигури. А, преди а, две години а, друг а, известен човек а, прие е, сребърен часовник и е, пишейки е, на членове на семейството си съобщи, че това е просто плячка от войната. Става дума за Наполеон. Но председателката прекъсва врата. señora presidenta eh, quería aprovechar este minuto para. Благодаря. Аз исках да използвам а, тази минута, за да благодаря на Испанското председателство за това, че се погрижаха за Куба и започнаха нови отношения с Куба и то най-вече по отношение на човешките права и тяхната защита. Но тази стратегия не доведе до особено голям успех вследствие на а, нежеланието на кубинската диктатура да съдейства. А, Европейският представител беше експулсиран от Куба, т.е. не беше допусната да влезе в страната, въпреки че той пристигаше по легален начин. Но новата политика, която започна испанското правителство, ще доведе рано или късно до резултат. Господин Кослик има думата. Благодаря. Уважаеми евродепутати, Новото дясно правителство в Унгария на министър-председателя Орбан има болшинство в нашия парламент и трябва да кажа, че неговата политика е изключително националистична. Първият законодателен акт в Унгария беше свързан с двойното гражданство. Той дава възможност за придобиване на унгарско гражданство на етнически унгарци, които живеят в съседни държави, единствено и само на базата на етническия си происход. Този акт, според мен, е, има един ужасяващ извън териториален ефект и дори е, не го обсъдихме с съседните страни. И това е ужасяващо нарушаване на принципите на Европейския съюз, на мирното съвместно съществуване на нациите. Е, политическите кръгове в Унгария хвърлят сянка върху заключенията на договора от Трианон и след военното установяване на ред в Европа. Благодаря. Благодаря, казва председателката, господин Чонтис. Николеско. Николеско. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Potrivit Благодаря, госпожо председател. Според италианския вестник La Република на 31 май някои застрахователни дружества в Италия налага такса за национален риск. Вследствие на нея гражданите от Румъния или България с по-висок рисков профил трябва да плащат по-високи застраховки за някои услуги. Според вътрешно законодателство не трябва да има дискриминация при услугите на базата на гражданството. Въпросът, който трябва да се зададем в парламента е дали подобна практика е съобразена с европейското законодателство за борба с дискриминацията. Благодаря, госпожа Йотова. Председател, днес трябваше да говоря за Шенген, но една друга тема се оказа доста по-важна. Европейският парламент и министрите ще дадат повече власт на Евростат за финансов одит на бюджетите на държавите членки междувременно комисарят оли Рен посочи българя като страна в която евростат ще изпрати първата проверка с новите одитни функции поради съмнение в достоверността на данните които е подало българското правителство за бюджетен дефицит и дълг само за броените дни в резултат на това изявление позициите на българя на световните финансови пазари рязко се влошиха. болшинството от нас подкрепят разширените правомощия на евростат и увеличените възможности за контрол. бихме искали обаче в тях да се предвидят механизми които да изключват предварителни оценки за една или друга страна членка които могат да навредят на нейния финансов имидж. преди това комисията трябва да разполага с анализ дали наистина е извършена фалшификация на данни умишлено или не очевидно в случая българското правителство е нарушило комуникацията с комисията като е оставило впечатление за непрозрачност и неверност на предоставените данни. не е коректно обаче една отделна страна да се посочва и използва като аргумент в полза на решението за новите контролни правомощия на евростат. Госпожо председател, масовите протести заради оспорваните президентски избори от юни се използват от Иран, за да продължат борбата с правозащитните организации. Според Amnesty International и други организации, Националната гвардия е засилила контрола си в страната Независимо от пускането на скоро на 81 лишени от свобода лица, други остават все още в места за лисяване от свобода без справедлив процес. 22 са екзекуциите в Иран само за юни. Мисля, че парламента трябва да отпрати ясен сигнал за солидарност с иранският народ. Ние не може да загърпваме правата на човека и резолюцията от, на парламента от 2010 година. Аз предлагам да защитим правозащитниците, като да дадем временно убежище. Европа трябва отново да, във... да настоява за мораториум на смъртното наказание в съответствие с резолюцията на ООН. Благодаря, госпожа Тоц. Благодаря, госпожа председател. Притеснявам се от нарастващото ниво на тероризма в Северна Ирландия. Някои може би знаят за скорошното убийство на Боби Мафът. Той бе застрелян от такива, които са паралимистични организации в Белфаст, където хората пазаруват обикновенно на оживено място. Правосъдието не може да се раздава с побои и убийства. Скоро виш ръководител полицейските служби в Северна Ирландия каза, че заплахата от републикански тероризъм е бележа най-висок ръст за предходните години. Сигурен съм, че колегите заедно с мен ще кажат, че парламента отстоява интересите на добрите граждани на Белфаст, Шанка Роуд и на мнозинството от гражданите от Северна Ирландия и отвратен от това убийство. И ще заклейми тероризма и всичките негови прояви. Благодаря, господин Таксар. Благодаря, госпожо председател. Беше сключено споразумение за свободна търговия между Европейския съюз Колумбия и Перу. Става въпрос за селскостопански продукти, които са от голямо значение за отдалечените региони. Такива продукти са бананите и захарта, например. Трябва да се даде един по добър достъп до, нис, до ниско развитите държави, до а, високи технологии за производство на различен вид селскостопански продукти. Има много отдалечени региони, като а, Канарските острови, а, където производството, изхранването, производството на селскостопански продукти и изхранването на населението е застрашено това споразумение не трябва да бъде подписано в ущърп на нашите производители. Искам да подчертая още веднъж колко е тежка ситуацията на производителите на банани в Канарските острови. Благодаря, госпожо председател. Много региони в Европа пострадаха от наводненията. В Словакия и в Чехия хората преживяха огромни щети. Необходимо е възможно най-бързо да се окаже подкрепа. Искам да помоля комисията да и парламента да използват всички инструменти и е, да окажат помощ, която да изведе тези хора от тяхното бедствено положение. На второ място. Искам да подчертая, че се прави дискриминация възоснова на словашко гражданство. От 17 юли тези, които са подали молба за получаване на словашко гражданство, нямат достъп до трудовия пазар. Те също така нямат достъп и до обществени услуги. Това, разбира се, е една заплаха от страна на държавата и а, това е неприемливо за нас. Благодаря, госпожо Тикал. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Преди 9 месеца започна процеса на проектиране на възлите за връзка по мрежата ТЕН между държавите членки и съседните страни. Стратегията 2020, вътрешния пазар, ефективността на економиката на Европейския съюз зависят от високо ефективна разклонена железопътна мрежа в услуга на всички граждани. Необходимо е също така да бъде модернизирана инфраструктурата на водните пътища. Бюджетът за ТЕН би трябвало да нарасне от 11 на поне 20% между централната и югоисточната част на Европейския съюз трябва да бъде преодоляно несъответствието по развитието. Комисията следва да увеличи съфинансирането за ТЕН-10. Благодаря, господин Уотсон. Госпожо председател, бих искал да обърна вниманието на блокадата на шосе 39 в щата Манипур на Индия. И това от 12 април насам. През това време никакви доставки, в това число стоки от първа необходимост, не могат да достигнат до близо 2,5 милиона души. Болничните заведения извършват само неотложни операции. Цените на стоките от първа необходимост се увеличават с 300%. Пътят е блокиран от племето Нага и в частност от студентската асоциация на племето Нага. Аз се надявам парламента да се присъедини към мен в призива ми към индийското правителство неотложно да се потърси урегулиране на конфликта, да бъде отхвърлен законът за специални правомощия, за да се сложи край на една хуманитарна криза, която е почти толкова сериозна, колкото тази в Газа. Благодаря, господин Тьокеш. Госпожо председател, Що се отнася до отношенията между Унгария и Словакия, следва а, на фона на безпредседентните наводнения да говорим и за успоредно проведените в двете страни парламентарни избори, което ме навежда на една метафора. На териториите на общностите следва да се помага и, по то, и то по съгласуван начин. И, мислейки за Словакия и Унгария, не бива да забравяме цяла Централна и Източна Европа. Трябва да помислим и за Румъния, която е в посткомунистическа криза. Мислите ми се отправят към пострадалите от наводненията и настоявам бързи мерки за помощ от страна на Европейския парламент. Що се отнася до изборите, аз съм удовлетворен от победата на антикомунистите. Аз очаквам от Европейския парламент да ни помогне да се преборим с комунистическото наследство. Госпожо председател, комисията готви зелена книга относно пенсионното осигуряване, за да стимулира дебата по този въпрос имайки предвид демографските и бюджетни проблеми, пред които са изправени държавите членки, както и обстоятелството, че населението на Европейския съюз застарява. Независимо от политическото положение в една или друга държава членка, би следвало да гарантираме приличен жизнен стандарт на пенсионерите. Не бива да забравяме, че е, те са лишени от други възможности за препитание, предвид напредналата им възраст. Настоявам това да бъде основен приоритет на документа. Благодаря, господин ще има думата. Благодаря, госпожо председател. Днес следва да си припомним мира, сключен в Трианон, 90-та му годишнина. Тогава хиляди унгарци се оказаха в чужди страни, а Унгария загуби две трети от своята територия. Крайно несправедлив мир, разбира се, но ние не можем да не го приемем. Естествено, и дума не може да става за промяна на границите – но ние настояваме единствено да се уважава нашият език и нашата култура. Ние, унгарците, живеещи в Словакия, не сме удовлетворени от сегашното положение. Не ни е дадено да употребяваме майчения си език, а що се отнася до решението от страна Унгария за двойното гражданство, това за нас е акт със символно значение и според нас не представя каквато и да било заплаха за останалите страни. Така че аз призовавам Словакия да направи възможно двойното гражданство. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да подчертая успеха постигнат борбата срещу бедността през 2010 година, година за борбата с бедността. Става въпрос за намаляване с 20 милиона души на лицата, изложени на риск от бедност. Този показател е определен и съгласуван от министрите. Заместник министър-председателя на Белгия, отговарящ за социалните въпроси, също се ангажира с тази цел. В състава на Европейския съвет, наред с останалите европейски министри, не отслабва своите усилия за постигането на тази цел – имайки предвид, че Белгия предстои да поеме председателството на Европейския съюз. Аз съм уверен, че тези усилия ще продължат, независимо от последните резултати от изборите. Напротив, аз съм убеден, че именно в резултат от тези избори белгийската страна ще поддържа своите ангажименти в социалната сфера. Благодаря ви. Господин Луан. Тази година имаше наводнение по поречието на река Дунав със сериозни щети за общността. Нуждаем се допълнителни ресурси, за да смекчим последиците. Наводненията засегнаха бизнес по река Дунав. Това е много важен въпрос, който трябва да залегне в стратегията на Европейския съюз за река Дунав. В последните дебати в Констанца, Румъния, бе обърнато внимание на социално-економическите аспекти, свързани с река Дунав. Диалогът може да бъде подкрепен с новаторски мерки, за да се намалят щетите, причинени от наводнението. Иначе регионите ще са обект на все по-големи загуби за бизнеса, ще се наруши техният потенциал за развитие. Регионите с нуждат от подкрепа, за да се справят с тези предизвикателства и да сведат до минимум щетите от наводнението. Благодаря. Господин Секулна. Госпожо председател, искам да засегна много важен въпрос който засяга едно ключово демократично право свободата на изразяване. Като депутат аз трябва да упражнявам демократичното си право, като информирам моите избиратели и парламента чрез медиите. Регулаторите по закон трябва да осигурят политически балон, баланс в програмите, които се излъчват по канали. Не може една програма да се балансира така, че човек да не може да изрази мнението си по въпроси, свързани с публичната политика. Независимо от това, три пъти съм обвиняван, че нарушавам закона и телевизионна станция е глобена, че отразява моята дейност в парламента. За обвинението е смешно, че има дисбаланс в програмата. Балансът се постига не чрез плурализъм, а чрез задушаване на тези, които искат да изразят мнението си. Много лица претендират да са европейци само на думи. Забелязваме подобни обезпокоителни тенденции. Искам да се спре това накърняване на правата ми като европейски граждани и член на Европейския парламент. Благодаря, госпожа Вал. V от od zadnjih nastopov съм upozoril на проблем, ки га dokazujejo много raziskave. Госпожо председател, в минало изказване посочих един проблем, доказан от няколко изследвания. Говоря за стъпката назад в демокрацията в Европейския съюз и в глобален план. Днес искам да посоча, че това въжи и за индекса на свободата на медиите. Това въжи с особена сила в новите държави членки. Да ви дам за пример Словения. В списък за свобода на медиите Словения е класирана с няколко места по-надолу от преди. В страните с преход също наблюдаваме най-много уязвими медии, те са уязвими заради лошата социална среда, липсата на професионални квалификации и опит. Смятам, че това е обща тенденция. Искам да призува Европейската комисия държавите членки да разработят ефикасна стратегия за борба с нарушаването на свободата на медиите. Трябва да получаваме обективна информация, тъй като това е една от основните свободи. Госпожо председател, през март тази година е, парламента призова Куба да освободи политическите затворници. Относно тази резолюция на готвяне беше породено от гладната стачка на кубинския затворник. Удивително е, че ам, Испанското председателство призовава Европейския съюз да обмисли а, своята твърда позиция. Това е невероятно. А, Куба остава една диктатура и ще може да бъде облегчен режима и позицията към Куба, само когато в Куба бъде премахнат комунизма. В Куба има постоянно нарушаване на човешките права. Господин Дойц. Госпожо председател, уважаеми колеги! Милиони от нашите европейски граждани очакват бързо решение от вас. Говоря за наводненията. Милиони хора изпаднаха в тежка ситуация. Ние живеем без никаква сигурност в Унгария, в Чехия, в Словакия. Много хора останаха без дом. Те пострадаха от наводнението в тези страни. Европейския парламент трябва да откликне на очакванията на нашите граждани, а именно да се вземе едно бързо решение и ние още тази седмица трябва да гласуваме съответната резолюция. Аз призовавам Европейския парламент да окаже незабавна и навременна помощ на пострадалите, като например изграждане и възстановяване на сградите. Две съобщения само. Първо, не може да вдигате синя карта по време на едноминутните изказвания. И на второ място давам думата по реда, по списъка, който ми е даден. Благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа подкрепа на учащите се в европейските училища, чиято придобита квалификация не се признава от Испанското Министерство на образованието. Това са най-вече деца на служители на европейските институции и те са обект на несправедлива дискриминация. Става въпрос още повече за младежи, които владеят чужди езици. И когато те се опитват да си намерят работа, за която са квалифицирани, те се изключват от конкурсите. Това е една дълбока несправедливост. Испания не спазва договорите и договореностите, по които е страна. Предвид това на Испания не може да се гледа като на напълно демократична европейска страна. Госпожо председател, бих искал да заявя едно престъпление против околната среда. 300 000 тона опасни отпадъци са изхвърлени в гъсто населена част от северна Португалия. През последните няколко години с опустошителни последици за подпочвените води и почвите. Тежки метали като олово, цинк, кадми и хром – се намират тези отпадъци и независимо от това, че властите са сигнализирани, те не се намесват. Социалистическото правителство тогава, в отговор на въпрос зададен от, европе... от португалски депутат, заяви, че няма такава практика, но фактите сочат друго. Призовавам европейските институции да се намесят. Вече помолих Европейската комисия Днес се обръщам и към Европейския парламент да заклемя тази практика и да призова за мерки. Благодаря. Благодаря. Най-сетне, госпожо председател, бих искал да кажа за равенството на мъжете и жените по повод на пенсионното осигуряване и възрастта за пенсиониране. Намерението е постепенно възрастта да достигне 65 години и да е еднаква за мъжете и жените. Необходимо е да бъдат гарантирани и компенсационни мерки в подкрепа на жените. Нашият колега Алфало току-що във връзка с гласуваните закони каза, че наистина в Италия все още няма уредба. Необходима е уредбата да установи равновесие между неотменимите човешки права и правото на достоен живот. Госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. На 3 юни архиепископ Паловезе, представител на католическата църква в Турция, бе убит. Позволете ми да кажа две неща. Убиецът, казва се, бил умствено неуравновесен, но подобни оправдания се изтъкват непрекъснато в Турция когато е, стават е, убийства и други престъпления, мотивирани от религиозна ненавист. На второ място, аз съм изненадана от политическата реакция на Европа. С изключение на председателя на групата на НЕП в парламента, никой изтъкнат европейски политик не реагира. И така ставаме свидетели или на пълно мълчание, или на раздухване на омраза. Аз призовавам европейските институции не само да разследват, а и да поставят на масата на преговорите с Турция този въпрос като един от основните. Благодаря. И накрая, господин Хигинс. Благодаря, госпожо председател. Днес жени, мъже и деца от Дъблин от работническите квартали протестираха пред общината на Дъблин в отчаяното си усилие да спрат закриването на обществените капални, които местните власти твърдят не могат да поддържат поради липсата на средства. Имайки предвид високата безработица в тези местни общности и липсата на каквито и да било възможности за отдих,